Колеги, дами и господа, откривам заседанието. Моля за тишина. Извинявайте за закъснението. Заседанието на координаторите продължи дълго, но срещата на Комисията по бюджета ще бъде кратка защото в съответствие с решението на председателския съвет е, няколко е, гласувания ще отпаднат. Видели сте дневния ред, ако няма забележки, т.е. ще се счита за прият. Съобщенията на председателя са в Кобо Нюс. Искам да ви направя едно изявление за два делегирани акта. На английски. Два делегирани акта, съдържащи специални права за органи на НП. А, не става дума за НП, става дума за обществено-частното партньорство. и агенциите на Европейския съюз възоснова на финансовия регламент са били нотифицирани от комисията. Съветът може да възрази в рамките на два месеца на делегираните актове, но не могат да бъдат внасени изменения. Моля, уведомете секретарията до 25 октомври, до края на деня, дали възнамерявате да отправите възражение срещу тези делегирани актове. Те са били предадени на делегатите в съответствие с член 210 на финансовия регламент. Периода за контрол е 2 месеца. Срока започва да тече от момента, в който вариантите на всички езици са били получени в парламента, в случая 1 октомври периодът може да бъде удължен с още два месеца по инициатива на Европейския парламент. Срокът за внасяне на възражения в комисията трябва да бъде достатъчен и ако бъдат отправени възражения, ще се проведе гласуване в пленарната зала. И така, срокът е кратък или 25 октомври. Точка трета. Няма писмени протоколи от предишни заседания. И сега а, извинявайте, още една точка сега. Поискане на докладчика. Докладът на Ивайло Калфин за за Европейската инвестиционна банка няма да се гласува днес. Отлага се за следващата седмица. На следващото заседание в крайна сметка ще се проведе на 5 ноември спомните, че тази дата беше превидена за редовно заседание в началото на годината. При няколко седмици решихме да го отменим. И имайки предвид събитията от вчера насам, координаторите решиха да го върнат в дневния ред. Отбележете си в дневния ред, че на 5 ноември ще има заседание с важно гласуване. Стигаме до основната точка днес след обед, а именно преговорите по коригиращия бюджет 2013 година и тристранната среща от вчера. Ще се опитам да резюмирам ситуацията и докладчиците, разбира се, ще ме допълнят. Проведахме вчера тристранна среща, посветена на проекто бюджета с 2014 година и нерешения проблем за изменящия бюджет за 2013 година и преговорите по многодишната финансова рамка. На тази тристранна среща не беше постигнат положителен резултат. Разменихме гледни точки. И за момента си остават сериозни нерешени проблеми в рамките на преговорите по МФР. Ние имаме различни гледни точки, но това е обичайно в тази, по това време на годината. Знаете, че в началото на седмицата Корепер прие проекто коригиращ бюджет 8 3,9 милиона. Те са необходими, за да се покрият плащанията за 2013 година. И той изчерпва тавана от е, кредити за плащане за 2013 година. Хубавото е, че Корепер одобри предложенията на комисията на стоеност 3,3 милиарда. Лошото е, че Корепер е, добави коментари, както в е, преамбюла, така и в отделни параграфи, като прави връзка между коригиращ бюджет 8 и 9 и приемането на МФР от парламента. Съветът все още не е в състояние да ми предостави текстът, който е произведен от, така да се каже, от Корепер на заседанието му. Според нашите мен това ме ядосва. И смятам, че е крайно необичайно. Или бюджетът е само цифри, и в този момент всички коментари, които могат, може да направи Корепер, съвета на министрите и парламента, нямат никаква правна стойност. Това са изцяло политически коментари. В този момент ние нямаме нищо против. Съвета може да прави всички коментари. Парламентът не се сърди на коментарите. Или пък в бюджет, предложен от Европейската комисия, има и литература, така да се каже, и не само цифри. Гласуваме и по литературата. Взимаме решение по литературата това има правни последици. в този момент трябва да разполагаме с текста. Когато се приеме проект за директива и някакво правно основание, компетентната парламентарна комисия трябва да разполага с текста, произведен от Корепер. Нямаме такъв. Това, което ни беше представено е съдържа политическа обвързаност. Ние защитаваме една позиция, която винаги сме застъпвали от 3 юли, когато приехме резолюция. Това е позиция, която сме застъпвали във всички възможни форуми, двустранни срещи, парламентарни комисии, на тристранната среща. Споразумението по МФР е едно цяло. Парламентът от 3 юли ясно изрази какви условия ще бъдат необходими, за да може да премине към окончателно гласуване на МФР. Тези условия са три на брой. Първо, приемането без други условия, очевидно, на 3,9 милиарда или проект коригиращ бюджет. Второ, създаване на група на високо равнище по собствените ресурси. На трето място да няма сериозен политически конфликт по правното основание на програмите, финансирани от Съюза, като си има предвид, че 70 регламента, но от тях само 2-3 имат, са влиза в противоречие с МФР. Междувременно преговорите продължиха, но що се отнася до 3,9 милиарда и проекто коригиращ бюджет 8, в момента в който е подписан договор между нас и съвета, не може да се добавят допълнителни условия. Казах това на пресата и един журналист днеска ми каза, вие започвате институционална, институционални спорове. Не, не, не. Когато човек сключи брачен договор след брака, не може един от партньорите да каже, виж сега, искам и това да добавим. Така не се прави. След като веднъж бъде сключен договор, той трябва да се спазва. Е, разбрахме се, е, казахме и публично, и частно, готови сме да обсъдим по какъв начин да финансираме е, щетите предизвикани от наводненията в много държави членки. Тук искам да добавя и една друга трудност, свързана с календара. Тази трудност се оказа непредвидена. В началото това не беше политически проблем, а проблем свързан с управлението от страна на съвета съветът не е в състояние да гласува на ниво министри, то не може да гласува това, което е необходимо, за да може и парламентът да гласува. Съветът не е готов да гласува преди 30 октомври. Тоест, сериоз, две а, сериозни трудности. Трети проблем, който си остава нерешен, е създаването на работна група на високо ниво. Разговорите продължават. Няма сериозни различия, тъй, тъй като става дума за нова идея. Ние работим в дух на добро сътрудничество с желание да постигнем нещо – но не се работи достатъчно бързо, за да се постигнат резултатите в сроковете, които искахме ние. Разговарях и с другите групи и им казах, че преговорите вървят малко бавно. Корепер посвети една сесия вчера и все още не съм получил заключенията на Корепер. Чакаме работен документ от Корепер, за да чуем основната му позиция. На председателския съвет аз представих писмен документ за това докъде са стигнали разговорите. И там казах, че е възможно да запазим като а, цел датата 23 октомври, но това изисква да запазим силен натиск върху съвета и няма да сме в състояние да гласуваме различните елементи на МФР а, днес, защото нямахме време да преодолеем различията. Предвидихме извънредна среща в понеделник след обяд. Тази сутрин в своята мъдрост председателския съвет реши да отложи всички гласувания, свързани с МФР. Бюджета, законодателното гласуване за ноември месец, т.е. 19 ноември. Разбирам от това, което ми беше казано, че трудностите, които остават по някои законодателни досиета, си остават не по-малко сериозни от различията в областта на бюджета. Няма значение обаче, реше... сигурно е, че ще има решение. Сега, какви са последиците? Всичко това означава, че ще имаме повече време за преговори. Това си има и предимства, и неудобства. Предимствата са свързани с приключване на работата по групата на високо равнище състав, процедура, председателство, дневен ред, график, календар и така нататък. И ако разполагаме с един месец повече, ще можем да разработим един истински проект за устройствен правилник. Неудобството е, че към това се... че трябва да... че има и проблеми свързани е, с е, графика по бюджета за 2014 година. На 23 октомври няма да гласуваме МФР и свързаните с него текстове, но ще гласуваме бюджета нашите изменения към бюджета. Вчера е предвидено да гласуваме по бюджета с 2014 година. Първата помирителна среща е предвидена за октомври. По всяка вероятност заседанието ще се проведе на 7 ноември и в понеделник ще се проведе последната последния помирителен комитет. Крайният срок за бюджет е 13 ноември. Гласуването на пакета МФР ще бъде на 19, ако и се постигне споразумение с съвета. На 19 ще гласуваме окончателно бюджета за 2014 година. Това означава, че се променят преговорите. Ще има два или три пакета. Пакета МФР, пакет проекто коригиращ бюджет номер 9 Свързана с глобалните трансфери. След това бюджета 2014 година. Това означава 2 или 3 пакета. Сега имаме огромен пакет и преговорите по принуда, тъй като това става дума за свързани въпроси и те трябва да се обсъдят едновременно. Сега става дума за, за това, че ще се преговаря едновременно по приложението на политическото споразумение за МФР. Това означава гласуване на регламента МФР и междуинституционалното споразумение. Гласуване по проекта коригиращ бюджет номер 6 който, за който още не сме сезирани, номер 7, за който сме сезирани, номер 8, за който не сме сезирани. Всички тези вотове на 19. И заедно с това преговаряме по проекто коригираш бюджет номер 9, 400 милиона за наводненията, 609 милиона за глобалните преките трансфери и проекто коригираш бюджет 9, при който различията между парламента и комисията от една страна и съвета от друга водят до това, че има различия от 1 милиард за кредитите за плащания. Ето това е пакета до който би трябвало да се стигне въз основа на преговорите. Докладчиците искат ли да допълнят нещо? Ана. Господин председател, тристранният диалог трябваше да бъде посветен на бюджета за 2014 година. Всичко това обаче сега потъва някъде в мъглата, породена от проблемите по МФР и проекта на коригираш бюджет. Ние очаквахме да гласуваме по този бюджет. Реакцията на съвета не е очудваща. Те не приемат факта, че сме приели бюджет, който надхвърля тяхното предложение и до известна степен надхвърля и предложението на комисията. За съвета проблем представлява инструмента за гъвкавост. По отношение на структурните фондове, те смятат, че предварителното заделяне на средства за младежката инициатива би следвало да се покрие от социалния фонд, т.е. парите трябва да се намерят на някое друго място, вместо да се надхвърля бюджета. По отношение на допълнителните средства за Кипър ще има такива. Има и средства по фонда за хората в неизгодно положение и съвета смята, че от тези две места, средствата за Кипър и този фонд, който споменах, трябва да се вземат парите за младежката гаранция. И въобще смята се, че когато имаме нужда от средства, трябва да ги намерим някъде другаде. Същото въжи за хуманитарната помощ. Няма значение, че става въпрос за хуманитарна помощ. Съвет смята, че трябва да има по-голям марш в някои области. И всичко това означава, че вероятно ще трябва да започнем подробни разговори по бюджетните редове. Ние имаме отлични основания за увеличаването на средствата. Много важни особи пътуват до Лампедуза напоследък, обещават много неща. Ние изпълнихме нашето обещание, дадохме 2 милиона и половина повече на Frontex, дадохме допълнителни средства за Евросур, като целта е да обясним на африканците, че онова, което им обещават контрабандистите, няма да стане действителност. И мисля, че сме стигнали до момент, в който имаме отлични основания за предсъвета и можем да ги използваме в разговорите. Знаем, че сме готови да, да навлезем в дебата. Знаете, че има различно ниво на плащанията, кредитите за плащания. Ние искаме да има такова различно ниво. Не само, че възстановихме предложението на комисията, то за нас е абсолютния минимум. Не можем да отстъпим тук. Ние обаче увеличаваме и кредитите за ангажименти и не искаме естествено да обещаваме повече от това, което можем да отпуснем. И ето, точно по тези въпроси ще говорим. Налага се да спомена обаче, че както и вие казахте, сме стигнали до момент, в който ще трябва да обсъждаме всички проблеми на едно. Това не ми се нрави но така стоят нещата и така малко си осложняваме живота. Най-големия проблем обаче е коригиращия бюджет на господин Лавия и всъщност това е и препани камъка, който ни дава възможност ние да дадем своето съгласие по МФР. Виктим дюни inondation. Да, можем да кажем, че МФР е жертва на наводнение. И сега се опитваме да го извадим от е, водата. Е, ще дам думата на колегите, но ще направя един коментар. Използвам е, присъствието тук на генералния директор на комисията по бюджета и ще задам един въпрос сега, за да помисли, докато другите колеги се изказват. във връзка с това, което каза Ани Енсен за изявления, направени от висши лица на Европейския съюз, комисията, съвета, в това число и на парламента, разбира се, относно последиците от трагедията в Лампедуза, след това по браговете на Малта, и, хуманитарната, и хуманитарните проблеми, свързани с гражданската война в Сирия. Очевидно всички ние сме много развълнувани от тези събития. Не можем да не искаме да бъдем активни, да, бъдем, да бъдеш активен означава и да платиш нещо. Но имайки предвид крайните трудности, които изпитваме от бюджета, би било добре да знаем в е, от коя линия и в коя година ще бъдат а, е, е, взети средствата. И така, Джовани има думата. Благодаря, господин председател. Както Ани енсен току-що каза, вчера проведохме тристранния диалог и той се превърна в анализ на бюджета за 2013 година и предложенията в тази връзка. Ще кажа няколко думи в тази връзка и ще добавя един въпрос към комисията, ако нямате нищо против, тъй като понякога имаме нужда от малко повече информация по някои подробности, за да можем да имаме цялостна представа. По отношение на проект на коригираш бюджет номер 6. Ще карам подред, а не по важност. По номер 6 той още не е разгледан от съвета. Тук става въпрос за рамката за ресурси. И целта е да се отчете и намалението на митата. Съвета още не е разгледал този проект на бюджет. По отношение на ПКБ номер 7, тук става въпрос за многогодишната финансова рамка. Средствата за Европейския социален фонд. Засягат се три държави Франция, Италия и Испания. 130 милиона евро. Това са средства, които трябва да бъдат изплатени в рамките на настоящата финансова рамка, но са обвързани с следващата финансова рамка. Европейския парламент ще направи оценка на този проект на коригиращ бюджет, след като сме стигнали до споразумение по ПКБ номер 8 и по всички останали нерешени въпроси, свързани с МФР. По отношение на ПКБ номер 8 и онова, което се казва във връзка с Корепер, трябва да кажа, че нещо се случи там, нещо особено и ми се иска комисията да вземе отношение. Всъщност темата не е чак толкова важна. Става въпрос за една по-малка сума. Говоря за тези 14,7 милиона евро. Мисля, че комисията знае за тази сума. Корепер иска да има известно намаление в рамките на ПКБ номер 8. Ние обаче би следвало да разберем тези 14,7 милиона с какво точно са обвързани? Корепер твърди, че има грешка е, в е, оценките. В миналото ние се споразумяхме, че тук ще се обвържат нещата с фонда за солидарност, но не знаем дали това ще е така. По отношение на ПКБ номер 9 има предложение да се използват 400 от общо 500 милиона в рамките на общия трансфер, за да се финансира националния фонд за солидарност. Тук трябва да се помисли. Тези средства се, се приспадат от общия трансфер. И ние трябва да разберем от комисията до каква степен тук ще се повлия отрицателно на някои научни проекти. Е, до каква степен съществува риск да нарушим изпълнението на някои европейски програми. И накрая, извинявам се на комисията, ако задавам твърде много въпроси, но това ще ми помогна да разбера е, как стоят нещата, тъй като трябва да имаме цялостна представа преди да вземем решение. Искам да разбера до каква степен ще има негативно въздействие от това, че се отлага гласуването от октомври за ноември на проект на коригираш бюджет номер 8. Това означава ли, че ще се засегнат плащанията за държавите членки? Означава ли, че ще има сериозно негативно въздействие и върху финансовите потоци към комисията? Ако се засегнат държавите членки, ще има оперативни трудности. Това е моя въпрос и благодаря за отговорите предварително. Моника. Благодаря, Джовани. Моника има думата. Благодаря, господин председател. Всъщност не исках да се изказвам по тези проблеми, а да взема отношение само по проекта на коригиращ бюджет, по който работи Джовани Лавия. От вчера насам стана ясно, че явно има проблеми с него. Основният ми въпрос е следният. Парламентът определи своя приоритет. Това е приоритет, който според нас, по който според нас не бива да има недостиг в финансирането. Имам предвид научно-изследователската дейност. Можем да говорим за агенциите по-отделно, но основният ни проблем е научно-изследователската дейност. И като се има предвид, че трябва да се гарантират новаторството и конкурентоспособността в Европейския съюз, решихме да поставим приоритетно на дневен ред проблема с научните изследвания. Предвидени са 509 милиона по общия трансфер, 400 милиона за наводненията, 100 милиона за помощ за Сирия, например помощ за справяне с беженските потоци. За научно-изследователската дейност са предвидени 328 милиона. Предвидено е в научно-изследователската дейност да се реализират економии от 331 милиона. Първата сума, която ще бъде съкратена, се отнася до програмата ИТЕР, но всъщност това няма да се отрази върху програмата, тъй като има за забавяне в нейното изпълнение. Има забавяне в изпълнението, което ще има отражение в края на следващата финансова рамка. Продължавам да не разбирам защо е предвиден толкова голям бюджет, например за 2013 година. Останал е бюджет от 5, 55 милиарда като се вземат предвид трансферите за следващата година по селското стопанство. Ако можем някъде да намерим 200 милиона, за да увеличим сумата по общия трансфер на 709 и да прехвърлим известна сума към научно-изследователската дейност, то тогава ще решим голяма част от проблемите по бюджет 2014 година. По бюджет 2014 година са предвидени много значителни и неприемливи съкръщения за научно-изследователската дейност. Тя няма да разполага с достатъчно средства, което просто е неприемливо. Знаем, че през 2014 няма да има достатъчно финансиране на научните изследвания и като се вземат пред предвид неразплатените задължения от 2013 година, то наистина трябва да намерим някъде в този голям бюджет 200 милиона, които да можем да преразпределим. Не е възможно да не можем да не ги намерим. И ако в края на 2014 в Комисията по бюджетен контрол изведнъж се установи, че за 2013 някъде е останал един цял неосвоен милиард, то тогава просто ще побеснея. Съжалявам, трябва след малко да ви напусна, тъй като след обед имам ангажимент. Ако наистина разполагам с правилната информация, то съветът от средата на ноември, според мен, би могъл да прояви разум. Ще можем да решим така всичките си проблеми, ще се справим с всички проекти на коригиращ бюджет. Няма да сме изцяло удовлетворени, но поне средствата ще достигнат би трябвало да е възможно някъде да могат да се заделят въпросните 200 милиона, които в рамките на общия трансфер да бъдат предвидени за научно-изследователска дейност не трябва да не можем през 2014 година да разплащаме вече поети задължения. Не е възможно също да се стига до забавения в изпълнението на проектите, ако искаме да напреднем с новаторството. Е, Разбира много добре какво каза Моника. Сега Юта Халк. Съвсем накратко в допълнение на казаното от Моника Холмайер – съветът иска да използва не само средствата по общия трансфер, иска да ги използва не за научни изследвания. Има недостиг от 14,7 милиона в областта на научно-изследователската дейност по проекта на коригиращ бюджет номер 8. Съветът по всички линии съкръщава средствата за научно-изследователска дейност. И Просто говори глупости, когато говори за научно-изследователската дейност, тъй като не предвижда адекватното и финансиране. Елас, vous avez raison. И двете сте прави. Сега, господин генерален директор, бяха ви зададени няколко въпроса. Заповядайте. Благодаря, господин председател. Ще се опитам да отговоря на зададените въпроси. Първо, Лампедуза. Председателя Барозо по време на посещението си в Лампедуза обяви, че ще бъдат мобилизирани 18 милиона евро под формата на кредити за задължения. Те ще се добавят към 14 милиона, които вече сме мобилизирали чрез превод в рамките на функция 3. Те са предназначени за фонда за бежанците, по-конкретно за неотложните мерки за финансиране на миграционните потоци. Мисля, че получихте информацията, която искахте. Това за 2013 или 2014 година става дума? За 2013. По, това е по кредитите за поети задължения за 2013 година. Що се отнася до въпроса на господин Девия за ПКБ 8 и те милиона от съвета. От гледна точка на съвета, това е, е корекция, адаптация, която отразява не съгласието по отношение на изчисляването на плащанията. По фонд Солидарност. Това е въпрос, който следва да бъде разгледан в съответния подходящ момент. Очевидно, тук има трудност, която не е без връзка с други проблеми, които вече споменахте. И това е с ПКБ 9. Що се отнася до ПКБ 9? Искам да кажа на госпожа Холмайер, че много се рад, че много бих бил доволен да намеря 200 милиона по глобалните трансфери, за да мога да предвидя повече средства за плащания в областта на научните изследвания ние имахме късмет в кавички. Когато подготвяхме глобалните трансфери по бюджета, установихме, че има 290 милиона за ИТЕР, тъй като има закъснение в програмата. Ако нямаше тези 290 милиона, които дойдоха като приятна изненада, глобалният трансфер ще, ще бъде 220 милиона, най-низката сума в историята на бюджета на Европейската общност. 200 милиона. Ние сме готови да ги огледаме отново с добра воля, за да потикнем генералните дирекции да разберат, че има скрито съкровище, имайки, но ще има трудности обаче, като се има предвид проблемите, на които се натъкват. Що се отнася до ПКБ 9? Ясно е, че ако 408 милиона се използват за коригиращия бюджет. Ще ни останат стотина милиона в рамките на глобалния трансфер. От тези 109 милиона е задължително да мобилизираме всички необходими средства – за сирийските беженци. Знаете, че имаме огромен проблем с плащанията по неотложните мерки за хуманитарна помощ 68 милиона. Това означава, че остава 31 милиона, за да финансираме оставащата неплатена част. От страна на комисията анализът ни сочи, че при тези обстоятелства би трябвало да отдадем приоритет на плащанията на бенефициентите, за които сме длъжни да изплатим санкции за забавяне. Има няколко бюджетни редове, за които можем да очакваме подобна ситуация и ние ще отдадем приоритет на мобилизацията на фондовете. Сега по въпроса за това, което се случва и факта, че вота за проект коригиращ бюджет 6 и 7 ще се проведе чак през ноември. Ако това бъде на 19 ноември, разпоредбите на регламента за предоставянето на собствени ресурси е ясен. Ако гласувания бюджет преди 15 число на месеца, средствата трябва да бъдат предоставени на комисията на първия работен ден на месеца на втория месец след месеца, в който е било гласуването. Т.е. един месец плюс два. Ако вотът е бил преди 15, това означава първи работен ден на декември. Ако гласуването е на 19 ноември, средствата ще се предоставят на 2 януари. Какъв е резултатът? Комисията ще има сериозни тревоги за фактическите плащания. Имаме кредити за плащания, което е хубаво, но няма да имаме средствата, които вървят с тези кредити за плащания. По всяка вероятност, и невероятно, почти със сигурност ще бъдем длъжни да преустановим плащанията по всяка вероятност към края на ноември. Ще преустановим плащанията на бенефициентите към края на месец ноември. Това е ситуацията. Тя ни притеснява. И то доста. Имайки предвид последиците за бенефициентите. Искам, нека да кажа ясно, че държа на истината. Благодаря, господин председател. Благодаря, господин генерален директор. Благодаря за тези уточнения. По отношение на зададения от мен въпрос, разбирам, че остават около 30 милиона евро, които ще бъдат предоставени на жертвите от Лампедуза. Това са. Те ще бъдат ангажирани към средствата, за поети задължения за 2013 година. Тоест, това не е, не е част от нашите проблеми за плащане за 2013 година. Разбирам също така, без да бъда изненадан, че ако се запази сегашната позиция на съвета за финансиране на ПКБ-9 с на стойност 400 милиона. Ако останем на тази позиция, ще трябва да се направи избор между това да бъдат пожертвани сирийските беженци или да се откажем от балансирания бюджет ако сме длъжни да изплатим закъснелите плащания, тогава комисията и съюза няма да спази предвидените от финансовия регламент средства. Трябва да огледаме нещата ред по ред, но трябва да разберем за какво всъщност става дума в момента. И всяка институция, всеки един трябва да поеме своята отговорност. Що се отнася до закъсненията в взимането на решение, искам да напомня, че закъсненията, повтарям, без да настоява. Никого не обвинявам, никого не соча с пръст. Искам само да напомня. Кори проекто, коригиращи, коригиращия бюджет 6, 200 милиона ще дойдат от брутния национален доход, т.е. те се плащат от държавите членки. Тези средства са необходими а, с оглед на намалелите постъпления от митническите сборове. Текстът все още не е прият от а, съвета, никой не ни е сезирал и съветът не иска да го приеме на време. И проблемът а, за парите са всъщност проблем, е, е проблем, който трябва да бъде решен от съвета. съветът отказва да поема отговорността и това е тема, по която отказва да разговаря. По същия начин. Няма да има никакъв смисъл да продължаваме да разговаряме с съвета по коригираш бюджет номер 8, защото нямам, няма да можем да гласуваме по ПКБ 8 и комисията няма да разполага 3,9 милиарда, защото съветът положи усилия да не, може, да не предвиди дата в календара, на която да гласува по коригиращ бюджет 8 преди 30 октомври. Така че по по календара, ние сме в ръцете на съвета. Никого не обвиняваме. Ако някой обаче се оплаква и сърди, трябва да видим а, чия е отговорността. Имайки предвид всичко, което беше казано, приканвам докладчиците. Е, те го правят, но аз искам да ги насърча да отвоят усилията си пред комисията и да видят много точно кои редове са засегнати от глобалните трансфери, да видят ред по ред каква е позицията на съвета. Знаем, че съвета да включи е, определена сума към коригиращия бюджет 2009 година. Какво предлага съвета за използването на 109 милиона? Може ли да се, нам... да се добавят към тях 200 милиона към а, а, бюджета за изследвания? Но трябва да сме наясно за, по това как стоят нещата. По тези важни точки думата има а, колегата. Господин Наранхо Ескобар, благодаря господин председател. Нека в началото да ви благодаря за това подробно обяснение какво се е случило. Благодаря на докладчиците. Аз е, ще разгледам проблема от политическата му страна, защото ние работим в политически орган. Ако съм ви разбрал правилно, казахте, че председателския съвет е взел решение да се забави решението по МФР до ноември. Правилно ли съм разбрал? Тогава не знам дали решението не може да се отмени по някакъв начин. Е, дали това е възможно от институционална гледна точка. За мен обаче се създават проблеми. Първо, съществува политически проблем. Съжалявам, че има такова решение, защото ние отправяме послание към нашите граждани и то е следното. Създаваме объркване по въпрос, който трябваше да бъде решен преди много-много време. А това е изключително важен въпрос. Има и още един проблем. Той е свързан с бюджетната страна на нещата и тези коригиращи бюджети. Джовани Лавие каза, че има нужда от специални решения в рамките на някой от ПКБ. Не разбирам защо председателския съвет реши да, да направи нещо подобно. Какви са основанията за това? бюджета е само една от страните на монетата. Създават се и объркване, както казах, и правни проблеми. На този етап, господин председател, аз смятам, че е жалко, че се е взело такова решение от председателския съвет и вероятно е можело да се намери решение дори в рамките на малкото време, което остава. За човек на улицата ще е много трудно да разбере какви са тези проблеми. Това са проблеми свързани с процедурата. Има цял клон в правото, който се нарича процесуално право и хората използват различни възможности за да забавят хода на, на известни процеси, но как да го обясним това на, на гражданите? Е, говорим за трудности, за пречки, за, за проблеми, но не мисля, че това са съществени проблеми. Това са процедурни проблеми и ние не можем да се споразумеем. И като съм предвид всичко това, нека да кажа, че имаме нужда от стабилност. Трябва да изпратим послания на, на стабилност, на сигурност е, на гражданите, нещо, което да ги успокои. Защото гражданите и различните обществени структури се възползват от е, средствата на Европейския съюз. Сега създаваме объркване и за хората въобще не е лесно да разберат какво правим. Това е политическа позиция от моя страна. Генералният директор обясни пък пред какви трудности е изправен. Той каза какво трябва да се направи, за да се намери общо решение е, по финансирането, но моята позиция, като вече казах, е политическа и ние сме политически орган в крайна сметка. Приемаме политически позиции. Е, Благодаря. Драги приятели, пред председателския съвет аз пледирах, че ние от Комисията по бюджета 22 октомври може да бъде полезна дата. Не това е решението, което взе председателския съвет. Няма да има промяна на решението. Но, драги приятели, по отношение на общественото мнение, проблемът не е в процедурата нито на парламента. Как искате парламента да гласува текст, по който съветът не е гласувал? Да, има забавяне, но грешката не е на парламента. И защо не е гласувал съвета? Защото няколко държави членки не искат или не могат да финансират европейския бюджет. Уви, ако това е истината, само че системата е такава, че правителствата се крият. Темите, по които говорим, всъщност става дума за милиарди евро, става дума за социална политика за хуманитарна помощ и така нататък, за заетост на младежите. Всичко това, от което имаме нужда. От страна на съвета те водят дебати само на ниво експерти, т.е. при затворени врати. Никоя държава членка не поема политическа отговорност по тази тема на съвета и когато се а, говори е, под, е в рамките на точка А, когато няма телевизионни камери. Само, че в парламента всички дискусии са публични и затова всички казват, вината е на парламента. Ако нас ни атакуват за тези забавения, трябва да кажем ясно, че грешката е на правителствата. Ние сме готови да решим утре е деня, в който държавите членки са изпълнили своите задължения, взели са решение, гласували са, защото според бюджетната процедура гласуването е първо в съвета, после в парламента и ние сме готови да преговаряме от утре. Искам да добавя, че ако не, не, че вси, всички, ако, ако се бяха спазили позициите на парламента, всички проблеми за 2013 година ще да бъдат решени. Парламентът каза, ние приемаме цифрите на Европейския съвет, въпреки че твърде ниски, въпреки че че те са, представляват урязване на бюджета, приемаме ги, но имаме някои условия. И тези условия са бюджета 2013 година да бъде изпълнен в съответствие с договорите, като се изпълнят всички поети ангажименти, като се платят всички разходи за 2013 година, за да можем 2014 година да започнем на чисто. Европейската комисия изчисли кредитите за плащания на 11,9, които трябва да се добавят към 2013 година. Бюджетът поради е, трудностите, които създават някои правителства, те са близки до вас и до мен. Прием, приеха само един трябваше ни обещаха 3,9 милиарда. Сега ни казаха, е, може би ще имате 3,9 милиарда, ма ще ви вземем 400 милиона. Ето ситуацията. Има политическо споразумение, което е поставено под въпрос. Когато аз подпиша договор, го спазвам. Когато съвета подпише договор, е, казва, е, имам още едно условие, е така не може. Ако така ще се прави, е, какъв е смисъл от парламента? А... От парламента иска да одобрява това, което прави съвета. Когато не го прави, му се сърдят. Има договор, съвета трябва да го спазва. Ние ще вземем позиция в момента, в който съвета гласува. Защо гласува? Защо забавя парламента? 2 милиарда, 700, 2 милиарда и 700 собствени средства, взети от националните вноски. Някои държави изпитват огромни трудности и не могат да си изплатят вноската през 2013 година те ще направят вноската си през 2014 година. Е, това е политическата реалност и много съжалявам, че съветът и правителствата нямат коража да го кажат публично. Разбирам, че някои държави, в това число и моята, имат бюджетни трудности, за да увеличат вноската си в европейския бюджет. Само, че аз щях да предпочета да водя дебата публично и тогава можем да водим дебат. Заключенията, заключението, което аз бих направил е, че парламентът с нищо не е виновен и не носи никаква отговорност. За, и има някои плащания, които ще трябва да бъдат отложени в сектори, които са чувствителни и то в, в момент, който е изключително неудобен от гледна точка на хуманитарни проблеми, социална политика и така нататък. Господин Хартонг. Благодаря. Разбрахме вече, че, както и казаха колегите от НП, не може да се обяснява едно такова поведение на гражданите. В момента има хаос, става въпрос за много средства. Политическото решение би било просто. Можем просто да изключим светлината, да затворим вратата, да си тръгнем и да оставим решението на държавите членки да се оправят те както сметнат за добре. Те да носят отговорността. Моля ви обаче да се подчертава, че става въпрос за политика. Je vous rassure complètement. Това е абсолютно сигурно. Успокойте, спокойно. Още двама души поискаха да се изкажат и след това ще гласуваме. След като Ален ни даде наистина много добри разяснения, на които можем да се опрем и да разясним позицията си спрямо гражданите нека взема отношение по административния хаос, за който говорихте във връзка с проектите за коригиращ бюджет. Но не мисля, че става дума за административен хаос. Тези проекти за коригиращ бюджет са резултат от това, което съветът прави с нас вече от две години. Постоянно ни принуждава да предвидим по-низки кредити за плащания. Трябваше да се противопоставим на това още преди две години, но не можахме, защото проявихме политическа отговорност. В крайна сметка, и това заявява и комисията, трябва да се приемат бюджетите. И какъв е резултатът от всичко това? все по-често се приемат коригиращи бюджети и все по-често държавите членки трябва да допълват вноските си. Ален с право заяви, че някои държави членки имат затруднения, трябва да проявим разбиране и мисля, че и комисията търси с някои държави членки технически възможности за по-късно изплащане на средствата, които трябва да се изплатят, за отлагане на траншовете, но поне една държава, която внася 1,1 пета от европейския бюджет, няма абсолютно никакви затруднения. Никакви затруднения няма тази държава. Именно тази държава обаче на ниво съвет блокира цялата процедура. Заяви, че разбира се ще обвърже коригиращ бюджет номер 8 с коригиращ бюджет номер 9 и ще приеме коригиращ бюджет номер 9 единствено ако средствата по него бъдат изплатени по процедурата за преразпределяне. Това бяха германците. Те са в основата на всичко това. А останалите се оставиха на германците да ги изнудят и приеха тяхното предложение. Германският посланник накара председателството на съвета да съобщи за решението на Германия под формата на писмо на парламент. Що за демокрация е това? Парламентът не носи никаква вина, не носи никаква вина, що се отнася до надлежното приемане на бюджета. Не ми се сърди, Хуан. Знам, че се намираш в затруднено положение, тъй като твоята партия е на власт но мисля, че в случая парламента трябва да се противопостави на едно правителство, независимо от това дали там управляват социал-демократи, либерали или някоя друга партия. Évitons peut-être de faire de la politique. Нека сега да не се впускаме в национална политика. Благодаря, уважаема Юта, уважаеми колеги не възнамерявах да правя нещо повече от това просто да дам своята позиция. Парламента действа последователно, интелигентно и единственото, което исках да направя, беше да кажа на колегите, че ще има нежелателни последици от всичко това и последици, които ще повлияят отрицателно на хората, на обикновеното население. Аз също действам от гледната точка на много други колеги. Ние имаме свои задължения по отношение на кредитите за плащания и аз не съм искал да създавам погрешно впечатление. У никого не исках да провокирам политически дебат. Аз нямам право на нещо подобно. Не съм и намеквал даже, че вината е у парламента. Точно обратното. Просто исках да разбера дали е възможно да се излезе от задънената улица. Ние би следвало да направим всичко възможно, за да увеличим скоростта. Аз лично смятам, че би следвало да създадем механизъм, според който да можем да отворим вратата за преглед на собствените ресурси това се опитваме и да постигнем с МФР. Естествено, първо трябва да можем да приемем МФР, но всяко едно забавене трудно ще бъде обяснено на гражданите. И не ми се иска всичко да рефлектира върху парламента. Точно обратното, ние дадохме всичко от себе си, така че още веднъж благодаря на всички. И искам да кажа, че колегите работиха усилено, отдадено. Просто исках да отговоря на моята приятелка Юта, тъй като тя се обърна към мен. Е. Разбираме всичко. Нека не обвиняваме една или друга страна. Не е това проблема. В бюджетния процес винаги има а, обичайни заподозрени. и зад обичайния за подозрян винаги са нетните плаци. Познавате тактиката в съвета. Когато има една страна, която е по-взискателна, останалите се крият зад нея. Това е. Не е работа на парламента да обвинява една или друга страна, но ролята на парламента е да защитава интересите на гражданите, така както ги разбираме, така както ги усещаме пред правителствата, представляващи държавите членки, които могат да имат съвършено различни интереси но ние няма да търпим обвинения в забавяне. Последният оратор е Алда. Благодаря, господин председател. Днес след обед слушаме позицията на различни колеги. Всички колеги от комисията получават информация за това какво се е случило в хода на преговорите. Изключително важно е да получаваме такава информация, за да можем да направим заключение и за това какви ще бъдат последиците. Това естествено ще окаже въздействие и върху дневния ни ред за следващата седмица. На практика въпреки, че разбирам вашите аргументи и разбирам онова, което казвате, а именно, че парламента не трябва да се подава на изнудването на съвета, не трябва да приемаме вината да се хвърля само върху нас и да приемаме да ни казва, че не сме си свършили работата. Тук обаче има и един друг аспект – решенията, които самия парламент взе. Отново казвам, парламента не трябва да се подава на изнудване, но от друга страна нашата група не е съгласна с самото споразумение на парламента и съвета по МФР. И това не е новина за никого, не е тайна. Всички знаете, че нашата група не е съгласна с споразумението по много причини. Многогодишната финансова рамка няма да ни извади от економическата и социалната криза, няма да ни реши проблемите и страни като моята, но и не само тя, продължават да страдат, тъй като знаете за тройката, за, за, за нейната програма. МФР е по никакъв начин няма да даде тласък на економиката, няма да даде тласък на растежа няма да даде възможност за контрациклични програми и политики, най-вече в тези страни, които са наблюдавани от тройката и са под специална програма. Въобще не се очита необходимостта от социална подкрепа. Много е заложено на карта и виждаме в крайна сметка, че политиките на крайни економии – приложени от правителствата и замислени и от комисията, не на последно място, водят до извиване на ръце. И ето защо сега сме в едно неизгодно положение, уязвими сме и ще ставаме все по-уязвими. А нашите граждани, особено в пострадалите страни, ще бъдат още по-оголени, беззащитни в тази ситуация на извиване на ръце, на изнудване на парламента от страна на другата институция. Ще имаме загуби, ще претърпяваме все повече и повече загуби. Европейския съюз превръща тази многогодишна финансова рамка в средство за минимум Европа. Колкото се може по-малко Европа. Подаваме се на неолиберални идеи, най-слабите няма да оцелеят, Европа се превръща в политическо и бюджетно джудже, остава своите граждани на произвола на съдбата. Гърция преминава през хуманитарна криза. На Лампедуза и около Лампедуза се случват трагедии всеки ден и всичко това е само отражение на печалното положение, в което се намираме в момента. И ето защо ние имаме много голяма отговорност. Групите трябва да решат дали ще приемат тази многогодишна финансова рамка или не. И дори да се приеме, тя ще вкара хората в една задънена улица. И ако приемем тази МФР, няма връщане назад. Благодаря. Алда. Разбираме, че това е позицията на вашата политическа група. Пределно ясно ни стана. Някои от вас споделят вашия анализ, поне частично. Малко изоставаме по отношение на гласуването. Време е да започнем да гласуваме. За щастие, за нашия дневен ред и за нещастие на бенефициентите на общностния бюджет. Половината от точките, по които трябва да гласуваме, се изпариха. Предлагам да започнем с 20. Европейски фонд за приспособяване към глобализацията. Комунидат Валенсияна в Испания. Господин Пленкович има думата. Табло де вод. Je n'ai pas le mien. Извинете. Имате ли списъци за гласуване? Аз нямам, но съм сигурен, че някой ще ми помогне. Докладчик е господин Пленкович. Внесени са няколко изменения. Всички ли си носите картите за гласуване? Господин Пленкович не иска да гласува по доклада Пленкович. Сега ще гласуваме поредица от изменения от един и същи автор, госпожа Берес и така нататък. Изменение 1, 2, 3, 4 и 6. 5 вече е обхванато. Амбок, може ли да ги гласуваме? Искате да извадите едно изменение. Изменение 1 и 2. Блок можем ли да гласуваме едно и две? Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. Амблок 3, 4 и 6. Кой е за? Въздържа... Против. Господин Артонг. Въздържали се. Приема се. Изменение на либералите. Докладчика е против. Номер 7. За. Трима. Против. Въздържали се. Господин Артонг. Отхвърля се. Осмо изменение. Докладчика е против кой е за? Групата на докладчика. Социалистите. Кой е против? Останалите. Въздържали се. Отхвърля се. Окончателно гласуване по електронен път. Изчакайте, че нещо не работи. Промениха, смениха машината и сега не работи. Извинявайте за малко, имаме малък проблем. Гласуваме. Хайде. Всички ли гласувахте? Още един не е гласувал. 21. Край на гласуването. 20 за, 1 против, 0 въздържали се. Поздравление за докладчика. По-нататък. Доклада на Юта Халк, Агенцията на Европейския съюз за железниците и отмяна на регламент 881. Двама изменена докладчика блок за, против, Въздържали се, приема се. По-нататък. Пето изменение. За, против. Въздържали се, приема се. По два, още две изменения на докладчика 1 и 2. Кой за? Приема се. Електронно гласуване. Машината работи. Гласувайте. Всички ли гласувахте? 20 за, 1 против, 0 въздържали се. Приема се. Другия доклад. Юта има думата. Знам, че е малко необичайно, но Току-що проведохме разговор във връзка с опасенията на Комисията по промишленост и енергетика. Предлагам устно изменение по точка 6. Точка 6 ще остане в настоящия си вариант към последната част ще се прибави да се разиска възможността или за създаването на секретариат и така нататък, или за преобразуването на органа в орган с широки правомощия, независими от европейските институции и държавите членки. Знам, че малко ви изненадах с това, но се надявам да можем да се обединим около това изменение. Не мисля, че трябва да се закрие този орган. Мисля, че има възможност той да бъде преобразуван в една наистина независима агенция. С други думи, предлагате устно изменение към параграф 6. Ще го гласуваме след изменението. Започваме с изменение 1 на господин Гейер. С устното изменение на докладчика. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. Три изменения на госпожа Траутман. Може ли да ги гласуваме на блок? Добре. Второ изменение. Кой е за? Никой. Горката Катрина. Трето изменение. Кой е за? Против. Да проверим, защото не сме толкова много. Трето изменение. Електронно гласуване. Десет за, единайсет против. Левицата провали госпожа Траутман. Четвърто изменение. Докладчика е против. Кой е за? Никой. против, всички, въздържали се, добре. Устно изменение на Юта Халк, което добавя към шести параграф. Independent of European institutions and member states. Qui е Кой е за? Против въздържали се, един против, един въздържал се, приема се. Поздравления. А, окончателно гласуване, извинявайте. Гласуваме доклада по становище на, за госпожа Халка. Гласувайте. 20 за, 0 против, 1 въздържал се. Триумф. Има още едно гласуване, което ви предлагам след съгласие с координаторите по точка 9. Становището, което ще дадем за Европейския социален фонд – за отпускане на допълнителна помощ на три държави членки. Всъщност това е юридическата част на ПКБ 7. Искам да ви напомня, че коригиращия бюджет 7 е част от пакета МФР. И на ниво комисия по бюджета ще гласуваме 5 ноември. Това е 5 ноември след обяд и на 19 ноември, когато ще се гласува целият пакет. Но и ние ще дадем становище по правното основание на Комисията по регионално развитие. Естествено, трябва да гласуваме своето становище на време, за да може Комисията Реги да гласува на време и политиката финансирана от ПКБ 7 да бъде приведена в действие на време. Това е доклад на Раймер Бъргер, който е докладчик. Сидония го замества. Но при всички случаи нито един, нито другия са тук. Няма изменения. Кой е за доклада? Против. Един. Въздържали се. Приема се. Поздравяваме. Докладчика Преминаваме към 23-24. Да, точки 23-24. Това са преводите, трансферите. Джованни? Благодаря, господин председател. Има две искания за трансфер. Номер 23 2 възоснова на официално искане от бивша Югославска република Македония част от кредитите за поети задължения от 2013 година ще бъдат преместени от развитието на селските райони към инструмента за предприсъединителна помощ. Предполага се кредитите за поети задължения да бъдат инвестирани в ограничен брой проекти за изграждане на инфраструктура в Македония. Трансферът е в размер от 18 милиона евро. Предлагам да гласуваме за. Ще ви представя и другото искане за трансфер номер 27. То се отнася до община Валенсия. Става дума за сума от 840 милиона евро, изискана от испанските власти за финансирането на координиран пакет от индивидуализирани услуги за 300 уволнени работници от 140 дружества, произвеждащи lavoratori licenziati a reinserirsi nel mercato del lavoro e quindi anche in questo caso propongo un voto positivo. Произвеждащи минерални продукти с неметален характер. Предлагам да гласуваме за. Oui, exactly, exactly. Oui, oui. C'est en fait ce second, le, le, le... Всъщност, превод 27. Кой за? Превод 22 против. Въздържали се, приема се. 27 за. Против. Въздържали се, приема се. Всъщност същия вод, както за предишния доклад. Благодаря, Джовани. По другите раздели, мисля, че Хайдер ще ни представите ли едно по едно? Благодаря. Не мисля, че трябва да се впускам в подробности, но по отношение на Европейския съд има две, два трансфера. 105 милиона. Комитетът на регионите е изискал прехвърляне в размер от 75 хиляди. Става дума за трансфери в малък размер. Докладчикът не е тук. Той предлага да одобрим тези трансфери. Мисля, че всички знаем за какво става дума. Е, Предлагам ви да гласуваме по институция. Можем да гласуваме преводи 5 и 6 е, на съда. Кой е за? Против. Въздържали се, приема се. По-нататък. Преводи 1, 2, 3. Кой е за? Против. Въздържали се, приема се. Благодаря, Айдер. Приключихме с гласуването и ви предлагам да преминем към 10 точка. Имаме два доклада на госпожа Карвайо и това е по програмата Коперник. Благодаря, господин председател. Програмата Коперник бе създадена след програмата ГМОС. Това е една много полезна програма, по която се предоставят данни и информация за космическото наблюдение и проследяване. Тя допринася за защитата на околната среда, действията в областта на климата, гражданската защита, сигурността и контрола върху движението. Програмата е допринасяла и ще допринася за економическото развитие, тъй като много малки и средни предприятия използват данните по програмата. Това е една много важна програма в сектора на космическата индустрия. По нея са предвидени 3,786 милиона евро или 4,9 милиона по текущи цени. Става дума за сума предвидена за цялата многогодишна финансова рамка. Програмата ще бъде прията от комисията едва след като приключат преговорите по многогодишната финансова рамка. В становището си изтъквам три момента. Първият е свързан с становището изразено в доклада за МФР. Трябва да се гарантира достатъчно финансиране на този проект, като същевременно се финансират и други програми по функция 1А, допълнителни непредвидени финансови задължения трябва да бъдат покрити от маржа по таваните в МФР и по тавана за собствените ресурси. Второ, за целите на яснотата и за да се улесни насрещния контрол, пакетът за финансиране на Коперник трябва да бъде разбит на отделни категории в зависимост от конкретните цели. Трето, Европейският парламент трябва да играе по-важна роля в рамките на надзора и контрола върху изпълнението на програмата. Комисията следва своевременно да предостави цялата относима информация във връзка с програмата, най-вече във връзка с разходите, графика и резултатите. Мерси, мадам Лора. Благодаря, госпожо Докладче. Господин Минар поиска думата. Благодаря, господин председател, колеги. Ще се спра само върху няколко момента. Мисля, че по тази програма трябва да се стремим към максимално ниво на сигурност. Трябва максимално да се възползваме от инфраструктурата по ЕГНОС и Галилео, която е много подобна на инфраструктурата по програмата Коперник. Немалко хора наистина не разбират значимостта на програмите на Европейския съюз в областта на космоса. И това засилва моето убеждение, че в бъдеще трябва да увеличим осведомеността на обществеността за ролята на програмите ни в областта на космоса в ежедневния ни живот. Само така ще можем да убедим обществеността да застане зад финансирането на подобни програми. Тази задача се пада на Европейския съюз подкрепям докладчицата, която се обявява за повишаване на осведомеността и за гарантирането на участието на Европейския парламент в реализирането на програмата. Внесох изменение, според което парламентът трябва да получава информация за резултатите от одита, както и от разследвания, извършени от ОЛАФ и Европейската сметна палата. Би трябвало резултатите от тези разследвания да се представят на Комисията по бюджетен контрол на парламента. Благодаря на докладчика. Е, Благодаря, госпожа Карвайо. Си отбеляза вашите предложения. И така, по тази тема срока за внасяне на изменения. А, извинявайте, Ан Йенсен иска думата. Благодаря. До голяма степен подкрепям казаното по отношение на космическите политики и тяхната важност. Един въпрос към госпожа Карваля. Вярно е, че ГМСС е част от космическата ни политика, както и Галилео и те споделят някои общи черти, но когато става въпрос за прехвърляне на разходите, мисля си, че тази програма представлява един набор от много малки проекти. В миналото не сме ставали свидетели на преразход – и има известни гаранции, че няма да има преразход и за в бъдеще, защото има гъвкавост при изграждането на тези програми, те могат да се вписват в разходите. Положението не е същото като с Галилео. Те ни притискат във ъгъла и казват давайте парите, а онова, което е изразходено е всъщност е прахосано. Така че положението е малко по-различно. Естествено, че би следвало да сме предпазливи, но не трябва да се опасяваме толкова много от преразход, защото до сега не сме ставали свидетели на нещо подобно. Има известна гаранция, че няма и да има преразход. Благодаря, госпожо Кавал. Искате ли да отговорите? Благодаря. Благодаря на докладчика Сянка за предложенията. Казва се, че трябва да се използва в максимална степен на инфраструктурата на Галилео, да се повиши осведомеността, да се дава информация на комисията по бюджетен контрол от страна на ОЛАФ. Има известни канали на информация, но те трябва да бъдат поразширени. Съгласна съм с твърдението, че рискът тук не е толкова голям, както при ИТЕР или Галилео, тъй като проектите са по-малки. Но, така или иначе, изготвили сме изменения, според които ще се гарантира, че няма да има преразход на средства, за да не се привличат средства от други програми, които са важни за Европейския парламент, като Хоризонт 2020 и някои други проекти, посветени на малките и средните предприятия. Ясно е, че риска е много по-малък, отколкото при Галилео или Итер. Много благодаря. Искам да ви напомня графика, срока за внасяне на изменение 24 е октомври, 2 часа на обяд. Ще гласуваме на 14. В Итре на 28 гласуването в пленарна зала все още не е определено. Сега точка 11. Още един доклад на госпожа Карвайо за а, системата за космическо наблюдение. Още един важен въпрос. Програма, чиято цел е да спомогне да се изгради независима европейска система за проследяване, система, която да следи опасността от сблъскване на космически тела. Огромни средства са изразходвани мрежа от съществуващи инфраструктури на държавите членки. Казва се, че 7 милиона за 7 години е скромна сума за целта, която е поставена. Въпросът е важен, е, тъй като е необходимо да имаме наблюдение и да оценяваме е, опасността от сблъсък. Програмата е важна. Въпросът тук се състои в това, че ня не е предвиден изричен бюджет в проекто законодателния акт. Ето защо аз съм внесла изменение, с което се предвиждат 70 милиона за 7 години. Това се тази сума фигурира в обяснителния меморандум на комисията. Не се казва обаче откъде ще дойдат тези пари. Включили сме и ще, ще внесем и изменение, в което ще кажем, че парите ще дойдат от Галилео и Коперник, тъй като и това е част от сигурността. И що се отнася до научната дейност, можем да използваме средства от Хоризонт 2020. Ако е сигурността, можем да използваме от средства за вътрешна сигурност, но повечето средства ще дойдат от Галилео и Коперник. Трето, проекто законодателния акт не е съдържа раз, разбивката по, на разходите по пера, описаните трите основни функции на програмата космическо наблюдение и проследяване. В интерес на яснотата и отчетността и сумите трябва да бъдат а, разделени по цели. В обобщение включваме бюджет от 70 милиона за период от 7 години. Записали сме откъде ще дойдат парите и включваме изменение, в което се казва как ще бъдат изразходвани средствата. Благодаря. Благодаря, госпожо докладче. Господин Минар има думата. Благодаря, господин председател. Само няколко коментара от моя страна. Както и по предишната точка, искам да благодаря за това предложение. То представлява още една крачка към по-засиленото участие на Европейския съюз в космическата дейност. Космическата дейност е изключително важна. Космическото пространство е важно, тъй като то може да доведе до по-голяма конкурентоспособност. Това е една необходима стъпка, за да се защитят съществуващите и бъдещи европейски спътници – понякога те са под заплаха, а службата би трябвало да се финансира от европейски средства, да се финансира от потребителите, от европейски програми. Имам три изменения светлината на онова, което се опитва да постигне докладчика. Благодаря. Сътрудничеството между специалистите по тази тема си сътрудничат много добре. Поздравявам ги. Както и този и предишния доклад, Срокът за внасяне на изменение 24 е октомври ще се гласува в комисията по бюджета на 14, а ИТРЕ ще може да гласува на 28. Благодаря, госпожо Карвайо. По 12 та точка господин Дарден не е тук, но Ивайло Калфин го замества, за да ни представи доклада за, подготов... за политиката по социално сближаване. Много важна тема. Благодаря, господин председател. От името на Фредерик Дарден ще ви информирам за неговото становище. Той ме, помо... Той ме помоли да го направях. Важно е да се подчертаят няколко предложения с оглед на сегашните трудности в политиката по социално сближаване. В политическото споразумение от 27 юни по МФР 2014 и 2020 година вече има ангажимент за бързо и ефикасно на новата политика на сближаване. Споразумение за партньорство и оперативните програми да бъдат приключени възможно най-скоро. на равнището на непогасените бюджетни задължения, натрупани в края на МФР 2007-2013 година, възлиза на две трети от политиката на сближаване. Необходимо е да се намери стабилно решение, което да позволява намаляването на риска от блокиране на изпълнението на програмите на Европейския съюз поради неизвършване на плащанията Необходимо е да се управляват ефективно новите политики на сближаване. Тази ефективност на обществените инвестиции на Съюза трябва да се съпътстват от синергия между бюджета на Съюза и държавите членки, регионалните и местни власти. Комисията е тази, която трябва да каже как да се подсили бюджета, за да не се наказват териториалните органи и да не се обезкуражават те. Се, се изразява категорично противопоставяне на обвързаността с макроекономическите условия, както и резерва за изпълнения. Също така припомня позицията относно важността на задължителния преглед и преглежда на следващата МФР до края на 2016 година, за да се даде възможност за следващата комисия и парламент да направят преоценка на политическите приоритети. Това е което ме помоли да представя господин Дарден и се извинява, че не може да бъде тук. Има среща с председателя Барозо в Лиеш. Благодаря. Никой не иска думата. Много добре. А, извинявайте, господин Козловски има думата. Благодаря, господин председател. Господин Дърдан повдига някои много важни въпроси, които би следвало да се вземат предвид от страна на комисията Регии при окончателното гласуване. Аз напълно подкрепям ударението, което се поставя върху многостранното управление в рамките на кохезионната политика. Съгласен съм, че местните и регионалните органи трябва напълно да участват в оперативните програми от начало до край – тези е, местни органи трябва да участват и в оценката. Би следвало да дадем всяка необходима помощ и подкрепа за местните и регионалните власти и е, да им създадем по-добри условия за съфинансиране на проектите. Финансовото управление не би следвало да засяга отрицателно местните и, отрицат, и е, е регионалните власти. Е, тук имам предвид е, техните бюджети. Е, що се отнася до конкретните предложения, свързани с бенефициентите, тук трябва да има предпазни механизми. Инструмента, ако се използва както трябва, може да подобри използването на обществени средства. Благодаря. Много благодаря. Напомням, че за този доклад на господин Дарден сроковете приличат много на сроковете по доклада на госпожа Карвайо. Срокът за внасяне на изменение 22 октомври. Реджи ще гласува 28 ноември. Датата за гласуване в пленарна зала все още не е потвърдена. Благодаря, Ивайло. Сега имаме още една точка в дневния ред, по-точно две точки, 13 и 14, протокол в областта на риболова. Едната е с Република Габон, другия с кралство Марокко. Господин Алфонси би трябвало да е докладчик. В негово отсъствие госпожа Дюран ще представи. Изабел Дюран от Кралство Белгия. Представлявам господин Алфонси, който не може да е тук. Що се отнася до протокола за Габон? от нас иска да подновим протокола в рамките на споразумението за риболов между Европейския съюз и Габон. Той е за 3 години. Става дума за 4,1 милион, за да, за да могат европейските кораби да ловят риба в габонските води господин Алфонс призовава да се види дали се спазват ограниченията за улова и да се направи анализ, когато протоколът достигне края си, що се от скра... срока за внасяне на изменение 22 октомври. Това е за Габон. Да продължа ли с Марокко? Също така протокол след провала на предишния протокол. Парламента нададе своето съгласие по различни причини. Първо, отрицателна оценка на предишния протокол и неотчитането на проблемите с Сахел и Западна Сахара. Бяха направени някои промени, като намаляване на европейските кораби и разрешените количества улов. Всички въпроси, които парламентът е, зададе след е, предишното изменение, останаха без отговор, що се отнася до Западна Сахара. Правната служба заключи, че споразумението ще бъде полезно за е, Марокко. Що се отнася до анализа ползи и разходи, след анализ на предишния протокол съотношението е отрицателно. В протокола не е ясно как ще се променят нещата в новия протокол. Докладчикът не може да каже, че съотношението ще се подобри значително става дума за значителна сума от 120 милиона и накрая още един въпрос, който може би не е от компетенциите на комисията по бюджета е за да свръхулова. Комисията потвърждава, че новия протокол отчита тези проблема. Определени запаси от риби могат да се окажат застрашени от свръхулов. Докладчикът не е запознат с наскорошно проучване относно състоянието на запасите в водите на Марокко. Ето защо господин Алфонси препоръчва отрицателно становище. Крайната дата за измеренията е 22 октомври. Много добре. В резюме докладчикът предлага положително становище за Габон и отрицателно за Марокко. Някой иска ли думата? Никой този път, както каза докладчика, срока, на, срока за внасяне на измененията е 22 октомври. Гласуването 14 ноември в Комисията по бюджета, 27 ноември в Комисията по рибно стопанство. Мисля, че изчерпахме дневния ред. Благодаря ви. Закривам заседанието.